право и член четвърти мястото и се обявява за свободно, считано 14 декември. Групата Алде ме уведоми, че господин Ван Бален е назначен в интерпарламентарната делегация за, отношения, за взаимоотношения с Афганистан на мястото на господин Хагланд. Има ли коментари по този въпрос? Няма. Назначението се счита за утвърдено.